So, ich würde jetzt unsere Nachmittag. Сега откривам нашето следобедно заседание. Продължаваме по дневния ред. Точка 7. Става дума за бюджетната дисциплина, считана от финансовата 2021 година, регламент 1307 от 2013 година по отношение на гъвкавостта между стълбовете за календарната 2020 година. Това е много технически доклад. Затова координаторите стигнаха до решението да не процедураме както обикновено, а аз да бъда докладчик. Разполагате с проекто доклада, който ви е изпратих на 29 ноември предлагам да не правим изменения а, по текста на комисията. С координаторите ме взехме решение за опростена процедура, за да може а, това предложение на комисията да бъде е, прието по възможно най-бързия начин и гъвкавостта между стълбовете, която се предлага, да започне да работи още е, през 2020 година. Е, и за това предложението ми е първо да приложим опростена процедура ще се радвам, ако се съгласите. Второ, да не правим предложения за изменения и по опростената процедура, колкото може по-бързо да приключим. От съвета получих информация, че ако ние процедираме по този начин, ако не направим изменения, съветът също ще действа по подобен начин и ще приеме предложението на комисията. Нека сега дадем думата на докладчиците в сянка, колегата Катайнен. Thank you, Chair. I'd like to give my support for the Chair on this file. We need to go Искам да изкажа моята подкрепа за това досие и това, което предлагате като процедура. А пък за преходният регламент ще имаме повече време да го разгледаме през пролета. Досието е доста техническо и засяга пряко селските стопани. Работя вече с моя екип и очаквам конструктивно сътрудничество с докладчиците в Сянка. И може да се свържете с мен по всички въпроси, за да можем да насочим измененията към бързата процедура. Благодаря. Благодаря. Това беше важно да се каже, защото аз не го споменах. Е, имаме две предложения за преходния а, период. Първото предложение е това, за което ви говорих, техническия доклад, а второто предложение е доклада на колегата Катайнен, където става дума по-скоро за политически въпроси, за това колко трябва да бъдат дълги преходните периоди. Госпожа Чечньова. Tak hezké odpoledne, děkuji za slovo. Já jenom jsem chtěla říct jako stínový zpravodaj za frakci. Благодаря. Аз съм докладчик в сянка за ЕКР и наистина мога да потвърдя, че докладът е много тех... технически. Става дума за удължаването на сега действащия механизъм, така че той да работи и през преходния период. Ние също сме съгласни, че този инструмент трябва да може да се приложи колкото може по-бързо, т.е. да заработи от края на януари следващата година. Съвета този път по изключение също се съгласи, както и вие казахте, господин председателю. Съгласна съм с процедурата по член 50. По този начин ще помогнем на европейските фермери, които чакат да бъде прието от това законодателство и те да получат средствата за преходния период. Благодаря, колегата Давид. My souhlasíme s předloženým návrhem a nemáme k němu žádné další doplnění. Съгласни сме предложението, нямаме допълнение. Леги Кокалис, oder... yeah, you will replace him. Yeah. Та Кокалис или вие, като замествате? ΚΑΠ είναι αδύνατον τα εθνικά στρατηγικά σχέδια. При поради забавянето на ОСП, националните стратегически планове няма да могат да бъдат в действие до 2022 година. В този период трябва ОСП да действа съгласно сегашните правила. Към това са насочени измененията. Мисля, че всички сме съгласни. Че причината за забавянето не е при нас. Иска ми се всичко това да бъде прието до края на 2021 година, за да можем да разгледаме новото предложение на комисията, да мине през съвета и, и да минем по простата процедура по правила по правило, правило 52. Благодаря. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат. Други, другите политически групи не са определили докладчици. Сянка, госпожа Магинес. Вземам думата, за да приветствам селски стопани от моят избирателен регион. От тяхна гледна точка е много важно да има плавен преход между ОСП сега и новата реформирана политика в бъдеще. Кога ще влезе в сила новата политика, но това са въпроси, на които не можем да отговорим сега. Има други два въпроса, които трябва да разгледаме сега. Бюджета за преходния период. Дали ще работим с сегашния проект на комисията или на финландското председателство. Вторият въпрос е свързан с сближаването. Има идея държавите членки да продължат сближаването през този преходен период, вместо да спрат и да почнат да прилагат реформата. За нас основният проблем е размера на бюджета и кога той ще бъде одобрен. Vielen Dank. Е, Благодаря, госпожо Магинес. Това щеше да бъде следващото, което щях да кажа, а именно, че има две групи посетители. Едната, която вие споменахте, и една група по покана на колегата Кокалис от Гърция. Добре дошли при нас, нашата комисия. So, dann Ja, Entschuldigung, es gibt noch eine weitere äh, Wortmeldung des... Колегата Десел поиска думата. Благодаря, господин председател. Само да реагирам на думите на госпожа Магинеза. Като стопанин искам да я знае кога ще започне втората реформа. Какви са насоките които ще дадем. Добре да знаем и периодът, в който това ще стане. Не се отказваме от борбата по този въпрос. Мисля, че според мен много е важно да знаем какви са целите и какви суми ще разполагаме. Благодаря. Благодаря. Днес след обед ще имаме много възможности да говорим по този въпрос по време на изслушването, което ще продължи 3 часа. С експертите, които ще дадат пред нас, интензивно ще дебатираме този въпрос. Колегата Добуда. Am avut și o întâlnire cu fermierii în această dimineață și toată lumea ne întreabă ce se va întâmpla cu această perioadă de tranziție. Тази сутрин имах среща с селски stupanii. Всеки пита за преходния период, колко ще трае този период. Трябва да им дадем ясни насоки и да знаят на какво могат да разчитат и кога новата ОСП ще влезе в сила, тъй като разчитат на нея, трябва да коригират своите бизнес планове. Благодаря. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will die Debatte jetzt nicht ab. Скъпи колеги, не искам да а, прекъсна дебата на това място, но за преходния период а, дали ще имаме преходен период през 2021 година или пък ще са ни необходими две години, дали това ще решим в нашата комисия. Това предстои да бъде решено на дебат през януари следващата година. Докладчик е госпожа Катайнен. А предложението, което в момента обсъждаме, пак повтарям, е технич... от технически характер, което цели да пред... предоставя възможност на държавите членки да прилагат гъвкавостта между стълбовете и през 2020 година. Гъвкавостта за която взехме решение през досегашния период да продължи през 2020 година. Това дебатираме в момента. Има ли други колеги, които желаят да вземат думата? Колегата Фланаган. Can... По въпроса дали държавите членки ще продължат да продълж... се сближават. Държавите членки, тали иначе могат да направят това сближаване в Ирландия. Ако искаме да продължим към пълно сближаване, можем да направим това. Това е възможно да се направи от всяка държава членка, доколкото разбирам. Благодаря. Добре. Ако няма други колеги, които да искат да вземат думата, ще я дам на комисията. Госпожа Хараско. You won't take the floor? No. Yeah, but uh, thank you very much. I mean, I'm just taking the floor to thank the chair. Взема думата да благодаря на комисията за бързото решаване на въпроса с прехода. Благодаря. Ähm, благодаря ви. В такъв случай решаваме да процедираме така. С това е, е, изчерпахме тази точка от дневния ред и прекъсваме заседанието до 15.30 часа, когато ще започне изслушването за ОСП. До след малко. Ich muss formal noch, ne, wenn jetzt eben keine... Формално трябва да кажа, че ако няма възражение срещу процедурата, която предложих, аз не чух такива възражения, формално трябва да обявя, че ще процедираме така, както предложих. Казвам го за протокол. Благодаря ви. До 15.30.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 Dann würde ich vorschlagen... Добре, в такъв случай предлагам да започнем с нашето изслушване. Оточнили сме се да се посветим днес след обед през следващите 3 часа на реформата на а, общата сълскостопанска политика. А, решихме да поканим и да изслушаме експерти, за да може по този начин да се подготвим за преговорите, които ни предстоят от януари нататък, за да можем в крайна сметка да завършим реформата. В самото начало ще кажа, както казах и тази сутрин по време на заседанието на координаторите, има ново предложение на финландското председателство във връзка с многогодишната финансова рамка. Искам ясно да заявя, че нещата, които се интерпретират във връзка с това предложение, навлизат и в компетентностите на нашата комисия. Ще заявим това и писмено, заедно с Комисията по бюджетен контрол. Относно реформата на ОСП, трябва да се говори между трите институции парламента, съвета и комисията, а не в рамките на многогодишното финансово планиране да се взимат решения за теми като таваните, мерките за опазване на климата гъвкавостта между стълбовете, не е мястото в многогодишното финансово планиране да се вземат решения по тези въпроси. Решения по тях се взимат е, в диалог между парламента, комисията и съвета. Искам да го кажа пределно ясно още в самото начало, защото не сме особено възторжени във връзка с това предложение, с всичко, което беше натъпкано в това предложение. Сега, предлагам следното. Решихме изслушването да се проведе съвместно между Комисията по сълскостопанските въпроси и Комисията по околна среда, тъй като при стратегическото планираме имаме споделена компетентност. За това искам да дам думата на колегата. Благодаря, господин Линц. Няма да продължавам на немски, защото не мога. Много много ви благодаря за това, че присъствате на това изслушване за общата сълскостопанска политика. На конференцията за климата също се върши много важна работа. От нас също зависи нашата работа. Мисля, че е чудесно ние да седнем и да си помислим съвместно по въпросите, които ни вълнуват. Чудесно е, че двете ни комисии заедно ще работ, работят по реформата на ОСП. Работата е организирана последния начин. Три а, а, панела, във всеки от които ще се включат експерти, определени от двете комисии. Първия панел, панел ще бъде посветен на стратегическото планиране. По този панел ние ще имаме споделена компетентност. Видяхме, станахме свидетели през измините месеци на множество демонстрации, е, климатични е, стачки, ангажиране на цялото общество е, срещу измененията на климата. Конференцията, която сега се провежда в Мадрид, е изключително важна, защото трябва да предприемем редица стъпки, за да може до края на века да намалим въглеродните емисии до нула. Всички елементи обаче от политиката трябва да се променят по съответния начин за да се постигне тази цел. Трябва да направим така, че нашите политики да не си противоречат и да не противоречат на, на общата цел. Следователно, важно е да се помисли как нещата, които се правят, се свързват с целите за устойчиво развитие, парижското споразумение и така нататък. И трябва да помислим по тези въпроси, когато говорим за реформата на ОСП. За това се включват приоритети, свързани с климата, сигурността на храните, опазването на климата и така нататък. Целта е да имаме модернизирана обща селскостопанска политика, и да се подпомогне прехода към един напълно устойчив селскостопански сектор, като едновременно с това се развиват жизнени селски райони, които предоставят безопасни качества на храна на гражданите. Всичко това се включва в зеления курс, който, ни беше, който ще ни бъде представен от заместник председателя Тимерман следващата седмица. От наша гледна точка, от гледна точка на комисията ЕНВИ, има два е, много важни елемента от стратегическото планиране, които засягат екологичния аспект на ОСП, върху които ние ще работим. Първо, е, условията според мен е, е добре и логично бъдещата ОСП да се замени така нареченото екологизиране, примерно с утвърждаване на добри сълскостопански практики, подкрепа за доходите и така нататък. Това ще съответства на целите за опазване на околната среда, заложени в ОСП. Това ще бъде задължително за фермерите и ще бъде свързано с останалото законодателство в областта на околната среда. Целта е да се е, осигури по-високо ниво на опазване на околната среда и на климата. Така че това са увеличените амбиции за ОСП. Много хора са скептици, но ние, фенви, не си правим иллюзии по отношение на предизвикателствата, пред които ще се изправим. За това е много важно да има диалог между различните комисии, тъй като по този начин се объединяват различни перспективи. Второ, новите екосхеми, които трябва да включат годишни национални действия и за които ще се заплаща от националните бюджети. Тоест държавите членки ще инвестират е, така, че фермерите да отидат отвъд климатичните и екологичните условия и всичко това да е в съответствие с е, местните нужди. Това изисква участието на държавите членки. Участието на фермерите обаче е доброволно. Например, да се поддържат постоянни пасища, пакети за опазване на опрашващите насекоми е, и така нататък. За нас като съзаконодател момента е отрешаващо значение да отдадем дължимото на предизвикателствата на място Хубаво е, че провеждаме това съвместно изслушване, това не дава възможност да отчетаме, да признаем наистина големите предизвикателства пред сектора и хората, които работят в него. Затова сме поканили експерти, които да ни представят техните препоръки и виждания относно приоритетите на Европейския парламент, когато става дума за стратегическите аспекти на ОСП. Затова искам да приветствам професор професор е, е, Грете от Хумболт университета в Берлин, Сара Канкарита от е, Фундацията за действие в Балтийския регион, професор Грете. Имате презентация, доколкото разбирам. Чудесно. Имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Uh, dear ladies and gentlemen, thanks for the invitation. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, благодаря за поканата. Това, за което ще говоря, всъщност е моят опит като председател на консултивният съвет към немското Министерство на екологията. През последните три години подготвихме три доклада за развитието на общата селскостопанска политика. Изоставаме. Имаме нужда ОСП да бъде насочена към екологичните цели. Вторият въпрос е, че ОСП стагнира. Последната реформа беше от 2003 година. Точка 3. Все още сме привързани към старите обосновки на ОСП. Парадигмата на доходите. След това ще кажа няколко думи за това, което предлагаме. Изпълнение, държавни пари за публични блага. Трябва да обържем плащанията с целите които искаме да постигнем. И накрая, какво означава всичко това за реформата на ОСП? Първо, изоставаме. Съвсем накратко, вие знаете всички факти. В сферата на чистата вода и биоразнообразието. Ние всъщност не изпълняваме целите, които вече са част от законодателството. Нашите цели за промяната в климата са много амбициозни. 25% намаление на парниковите газове. Много е важно на европейско равнище да се предприемат мерки. ОСП стагнира. Всъщност нямаше сериозна реформа след реформата през 2003 година. Ако погледнете внимателно, ще видите, че 70% от общият е, бюджет е насочен към неконкурентните преки плащания. Чисто и просто това е еднократна сума, която субсидира земята и не помага на селските стопани. А ако погледнете бюджета на втория стълб, спомням си, че като бях студент, тогава ни учиха, че втория стълб е образец за ролята на политиката в бъдеще публични средства за публични блага. Процента беше 2000 беше 25%, в момента е 32%, т.е. вървим назад. Общият бюджет на ОСП намалява. Лобистите успяха да задържат бюджета в безусловните преки плащания. А през 2027 година. Ако сегашните предложения се реализират, ще има 270 евро на хектар. Нашите аргументи за еднократните плащания. Точка трета. Лошата парадигма зад политиката на доходите, но всъщност това са термините на европейските институции. Тези неща могат да бъдат намерени в документа на комисията от 2017 година. Доходите, парадигмата за доходите, би казал, че промива мозъците. Много е ясно, много трябва да кажем, съвсем ясно, че следваме тази парадигма. Селските стопани не са в благоприятна позиция поради времето, поради промените в цените. И други сектори в економиката имат такива недостатъци. Времето и туризма. На второ място. Селските стопани – получават е, разлики в е, доходите. Нямаме данни за доходите на домакинствата. Третата задача на ОСП е да се затвори тази празнина в доходите. Всъщност тази политика трябва да се реализира на различни държави членки – като подкрепа за социалната политика и накрая. Дори и да се съгласите с първите три стъпки. Четвъртата стъпка. Можем да решим проблема за четвъртата точка, ако плащаме 300 евро на хектар. И това всъщност не е убедителен аргумент. Въпреки това той продължава да доминира аргументите за ОСП. Съкръщаване по-силно на втория стълб, вместо първия. Би казал, че това е проблем, въпреки че помощта не е обвързана, не разполагаме с пари да ги насочим към реалните предизвикателства. трябва съвсем ясно да кажем, че те са в уязвено положение и се нуждаят от субсидии. Точка четвърта. Това, което ни е необходимо, е парадигма за изпълнението, т.е. публични средства за публични блага. Аргументът е следният. Стопаните предоставят различни услуги, услуги и стоки, които поради своя характер само в ограничена степен се търгуват на пазара. При една отворена економика, Европейския съюз е отворена економика, можем да използваме пазарите ограничено, за да предоставим публичните плага. Това е основно правило в учебниците по економика. Следователно, има нужда от допълнителен механизъм, допълнително сравнение с това, което дава пазара. По тази причина имаме значителна степен необходимост от ОСП. И тук можем да се аргументираме за доходите, но, но с другите аргументи да помогнем на земеделието да изпълняват своите обществени функции, за да могат стопаните да изпълняват адекватен, да получават адекватен доход като изпълняват тези функции. И накрая, много е важно, трябва конкретно да насочим субсидиите към публичните блага. Основен доход е, за устойчивост. Това е чудовищен термин за субсидии за собствениците на земя. И така, не бива да се изнедваме, че хората губят доверие към парламентарната демокрация. Не се опитвайте с термини да заблуждавате гласоподавателите. Трябва да има пълен бюджет за публичните блага. Това е единственото основание. Как да го направим в първия или втория стълб и в екосхемите. Тези въпроси са на второ място. Основният въпрос е дали сме готови да кажем довиждане на субсидиите, които отиват в джъбовете на собствениците на земя. Амбициозен бюджет в ръцете на държавите членки трябва да има един процент от общият бюджет, който е насочен към екологични цели. Всъщност, тук важните елементи не са от какъв фонд ще дойдат тия пари, а какви ще бъдат техните цели. И тогава можем да оставим държавите членки да решават съгласно своите потребности, да речем 30% в началото и след това увеличаване до 50% с ясни визии за стопаните, каква посока се движи. Всъщност това не са добавки към към подкрепите за доход. Преразпределението на плащанията към младите стопани – има нужда от европейска дискусия за изпълнението от научна гледна точка. Не можем да кажем, че малкото е красиво. Има примери за красиви и грозни малки неща. Тези капиталните плащания трябва да се приключи с тях. И накрая, новият модел на изпълнение. Смятаме, че основният подход е добър. Европейския съюз е преклено раз... различен, за да има еднаква политика за климата на тези, които казват, че това е ренационализация. Тези пари и в момента отиват в голяма степен за преките плащания и тези преки плащания остават в джъбовете на собствениците на земя. И тук има големи различия между държавите и членки. Това, което е необходимо, трябва да има истинска концепция за това как Европейския съюз и Европейската комисия ще гарантират този модел на изпълнение и да има достатъчно време между решението за новото законодателство и приемането на това законодателство. Тук има нужда от механизъм за комуникации и изпълнение от държавите, които не спазват своите национални стратегически планове. Много е важно изискванията за стратегическите планове за в бъдеще да бъдат амбициозни – благодаря. Очаквам дискусията. Thank you, thank you very much. Благодаря ви много. Това беше много подробно изказване с доста неща, които са предизвикателство. Виждаме, че има много желаящи да участват и да изслушат дискусията. Има и правостоящи. Ако имате въпрос, обърнете се към съответния докладчик. Сега ще дам думата на Сара Канканринта от фундацията за Балтийско море. Подготвил съм няколко слайда. Аз съм от Baltic Sea Action Group в Финландия. Ние обръщаме внимание на опазването на околната среда, както и осигуряваме обучение на фермерите. Благодаря ви. Радвам се, че съм тук, за да обсъждаме с вас плановете, стратегическите планове за ОСП и да ви кажа как ние виждаме бъдещето на селското стопанство и промяната в парадигмата и какво правим от наша страна. Ползите за фермерите и ползите за земята и планетата не трябва да са в конфликт, според мен. Трябва да знаем къде се намираме в момента. Има три кризи, взаимно свързани: климатични изменения, загуба на биологично разнообразие и еутрофикация. Всички те са свързани с селското стопанство. Навсякъде, където има интензивно земеделие, има еутрофикация. Това се отнася и до Балтийско море. Тази картина показва, че хранителните вещества, които трябва да допринасят за развитието на посевите, всъщност изтичат. Има ерозия, има загуба на биологично разнообразие. А биологичното разнообразие е ключът към живота на човечеството как това е свързано с селското стопанство. Има също значително намаляване на популацията на птици. Също има 80% намаляване на насекомите. И а, това трябва да кара всички да не могат да спят нощем. ние цяло не разбираме и животните, и тяхната роля. И не става дума за това, че а, има крави, а за това какво правим. Аз също имам ферма, където отглеждаме крави, а, овце, така че вината не е в тях. Ако искаме да имаме ефтини фуражи, това създава проблеми. Имаме климатична криза, това е спешна ситуация, има доста конфликти, това е трагично, това кара хората да се местят. Климатичната криза също означава, че има предизвикателства и за селското стопанство, начина по който а, и работим. Нямаме достатъчна устойчивост на селското стопанство. Или е много сухо, или е много а, мокро. По какъв начин обаче искаме да променим нещата? И стигаме до промяната в парадигмата. Има нужда от промяна от начина по който сега е, извършваме е, сълскостопанска дейност. Е, да можем същевременно, отглеждайки сълскостопански продукти, произвеждайки храни, да можем също да допринасяме и за оздравяването на околната среда. Ние трябва да помогнем на фермерите. Това изисква обучение за тях. Те трябва да получат нужната подкрепа, трябва да знаят как да се справят при тази ситуация. Целта е да се намали засягането на почвите, да може да се опазят природните ресурси. И това в голяма степен отговаря на целите, залегнали в ОСПМ. Предложението съдържа добри предложения. Ние трябва да имаме национални обективни цели, трябва да подобрим амбициите ни, трябва да имаме по-ясни изисквания по отношение на ротацията, на посевите, торфищата и прочие. Също трябва да имаме предвид, че като ключов показател следва да се включи и доброто състояние на почвите. Трябва да имаме цялостни мерки. Това трябва да допринесе за по-добра рентабилност на селскостопанската дейност. Вие сами виждате, че когато няма биологично многообразие, когато няма добро състояние на почвите, тогава и продукцията е ограничена. Субсидиите трябва да се използват като стимули за адаптиране на съскостопанските практики. Има добри инициативи в Европейския съюз за улавяне на въглероден диоксид от почвите. Това подчертава колко важни са почвите. Трябва също да имаме предвид и малките микроорганизмите, които допринасят за доброто състояние на почвите, за хранителната им стойност. Растенията допринасят за фотосинтезата. Микробите допринасят за привнасянето на хранителни вещества в почвата, дават живот на почвата. Биологичното разнообразие, 25% от него се намира именно в почвите. Какво сме направили до сега в Финландия? Имаме една платформа за улавяне на въглерод. Имаме около 100 фермери, които сме обучили Имаме също подкрепата на научно-изследователски институти, една цялостна световна мрежа, които насочват усилията си към проучване на микробите и други. Ако искаме почвите да бъдат улавящи въглерода, е необходимо да положим нужните усилия. Ние също разчитаме на компаниите от хранително-вкусовията промишленост. Ние използваме най-добрите научни методи за извършване на проверка. Около 40 учени участват. Имаме и работен модел, който предстои да бъде изпробван. Имаме също обучение между самите фермери. Фермерите обучават учените, учените обучават фермерите. Имаме най-разнообразни видове стопанства, но всички те искат да бъдат професионалисти. Те се гордеят с работата, която вършват ние ги обучаваме как могат да подобрят органичният въглерод. Според тях това е най-доброто професионално обучение, което са получавали. Това променя нагласите им и те са силно заинтригувани, защото знаят, че това е пътят да увеличат своята продукция. Така че ние трябва да насочим усилията си към цялостни цели, опазване на хранителния състав, когато няма изтичане на хранителни вещества от почвата, има и по-малко разходи за фермерите и по-висока производителност. В бъдещата ОСП трябва да се преосмисли въпроса за обществените блага и за субсидиите. Трябва да използваме най-добрите, най-ефективните начини за регенеративно земеделие, но трябва да имаме точните принципи, иначе няма да се стигне до промяна в парадигмата. Благодаря ви много. Uh, Благодаря ви. Благодаря много на двамата докладчици за експозетата. Сега процедурата е следната. Първо ще дам думата на докладчика и докладчиците в сянка, тъй като времето напредна. Ще е, ви приканя да се ограничите в рамките на едната минута, с която разполагате. Тази сесия, понеже е най-интересната, предлагам да я удължим с 15 минути, които да спестим от другите сесии, така че да можем да дадем думата на повече колеги. Петър Яр е първия, който има думата. Благодаря. Много имам въпроси за цяла седмица, за цял семинар, но все пак един въпрос. Ако каш, когато се казва, че има безусловни преки плащания, това не е, е, е съвсем вярно. Ако сте попълвали е, заявление за такива плащания, формуляра е, е документ от 200 страници, така че нека да не казваме, че са безусловни тия е, плащания. Поне трябва да се попълни формуляра. Фермерът е, не е Лошия не е злодея. А, той иска да обработва почвите с устойчиво. Той не е някакъв безкруполен а, бизнесмен. А, ясно е, че няма да имаме повече пари. Парите вече са разпределени. И още един въпрос. Имате ли някакъв сравнително поносим модел, защото непрекъснато променяме условията за фермери, без значение дали произвеждат храна или работят за околната среда, улавят въглеродния диоксид, енергия и освен всичко друго, фермерът трябва да може да финансира своето семейство, така че те да оцелят. Имате ли някакъв модел? Госпожа Нойхл. Благодаря. Аз имам два въпроса към професор Грета. Познаваме се от Германия. С удоволствие и интерес го слушах. Първи а, въпрос. А, комисията иска да на, а, отдели 40% от средствата за действия в областта на климата. 25% от а, тези средства. ОСП трябва да спасти 40% и ако вземем 25% за цяла Европа, 60% от средствата за е, намаляване на въглеродните емисии трябва да дойдат от селското стопанство. Какво смятате ви? Втората ми тема е, са индикаторите за резултатите. В момента в плана е заложен много по-малко въздействието върху почвата, а повече индикатори за резултати. Колегата Халавачек. Благодаря. Искам да благодаря на двамата оратори. Те изнесоха наистина много интересни презентации. Искам да задам следните два въпроса. Съгласни ли сте, че фермерите трябва да бъдат част от решението? И по-специалният ми въпрос е свързан с дискусията за първия и втория стълб. По време на последните два кръга преговори за МФР, фермерите бяха по-скоро жертва на преговорите и средствата бяха намалени. Но ако смятаме, че фермерите са част от решението, трябва да видим как да намерим средства, за да финансираме фермерите. И е, как е, гледате на дебата за прехвърляне на средства от първия във втория стълб – И втория ми въпрос е свързан с ролята на технологиите и иновациите, когато говорим за бъдещите предизвикателства. Виждате ли тази роля и каква е тя? Колегата Хойзлинг. Благодаря за докладите. Все едно аз ги бях писал. Господин Грете, вие сте съветник на Германското федерално правителство. Защо то не слуша вашите съвети? Имам един въпрос, свързан с условията. Трябва да бъдат увеличени условията. Вие казахте обаче, че ще бъде добре тези условия да се задават от държавите членки. А как ще гарантираме, че европейското селско стопанство няма да тръгне по различни пътища? Вече направихме опит с така наречения гриник, екологизирането, никакъв резултат нямаме от това. Как да предотвратим това се случи още веднъж? Повече, казахте, че повечето средства от проектите плащани отиват за собствениците. Имате ли конкретна е, статистика? Какви средства има за хранително-вкусовата промишленост, за да може тя да изнася. До, до каква степен средствата за фермерите биват намалявани от хранително-вкусовата промишленост? 25% е, е, е дълъг, който трябва да плати селското опасство за климата, а не 9%, както казва германското правителство. Благодаря ви за това, за което казахте за кравите, че ги разгледахте не само като огромен източник на въглероден диоксид, а че казахте и ползата, която имаме от тях. Е, колегата Руйсън. Благодаря, господин председател. Благодаря за докладите. Винаги е хубаво, когато подхождаме амбициозно, но трябва да вземем предвид и економическото положение на фермерите. Ако сълскостопанските предприятия не могат да оцелят, няма как да работим по целите за бъдещето. И това е така не само защото печалбите са малки, а защото правилата са много. И в тази връзка два въпроса от мен. Смятате ли, че предложенията за новата ОСП ще намалят бюрократичната тежест? Това първо. И второ, иновациите. Те са много важни. Смятате ли, че при предложенията за тази реформа на ОСП ще има достатъчно средства за стимулиране на иновациите чрез ОСП? Защото трябва да стимулираме иновациите, да създадем система, която да е от полза на фермерите. Колегата Фланаган. Благодаря на двамата много интересни оратори. Това, това, а, аз а, а, не, не съм много съгласен с това, което каза професор относно това, което получават е, фермери. Много ми хареса това, което казахте, че не са виновни кравите, виновен е начина. В момента статистиката, с която аз а, е, а, е, разполагам, а, показва. А, че Европа ще изнася 6000 тона и ще внася 500 000, 600 хиляди тона ще изнася и ще внася 500 хиляди тона. Това са хиляди. Ще са необходими хиляди тонове геномодифицирана храна, за да се нахранят тези а, крави. До кога ще продължаваме да правим това. Благодаря. От името на Енви. Докладчиците на Енви не са тук и за това ще задам въпрос от свое име. Трябваше да се заменят стимулите от е, подхода отгоре надолу, професор, въпрос към професор Герете. Какво трябва да направят държавите членки, за да се откажат от този принцип и да стимулират фермерите да направят това, което трябва. Как ще бъдат стимулирани държавите членки, за да се откажат от този подход отгоре надолу и все пак да стимулират фермерите? И е, въпрос към е, другия оратор. Вие говорихте за веригата. А, Какви а, са стимулите от пазара? Ähm, Благодаря, колегата Калиновски. Dziękuję bardzo. Wszystko Благодаря. Струва ми се, че от новата гледна точка няма да има повече пари за ОСП. Парите ще бъдат по-малко и затова има нужда от по-голяма прецизност на мерките, за да можем да насочим парите към онези, които предоставят публични услуги. При плащанията положението е трудно. Има някои, които са чисто и просто земевладелци – не правят нищо да получават пари. В Польша 50% от парите, хората, които получават такива пари, не са селски стопани. Притежават определен брой хектари или са чисти просто наследници на земя. И искам да призова да оставим дефиницията активен стопанин в стратегическите планове. Благодаря. Имаме много поискали думата. Трябва да ограничим времето, за да дадем думата на всички. Госпожа Мюлер, благодаря ви, господин професор Грете, в вашия научен доклад за германското правителство поставяте в център нидерландския модел. Сега в, в Германия а, много федерални а, провинции имат във втория стълб важни мерки. Бавария а, има 1,2 милиона е, хектора е, в екологични програми и в натура. Защо а, е, препоръчвате специално нидерландския модел? Няма ли да затрудни това още повече сравнимостта между държавите членки? Благодаря колегата Олекас. Ачо, pirmininkė, ačiū profesorė už jūsų благодаря, господин председател. Благодаря, господин професор, за вашата презентация. Искам да ви попитам две неща. Първо, говорихте за равнопоставени плащания. Плащанията за площа земя. Възможно ли е да очакваме, че ще постигнем едно такова равнище – че селския стопанин ще получава едно и също плащане без оглед на това в коя държава членка е. Благодаря и на двамата оратори. Тъй като не разполагам с време, ще бъда кратка. Бяха представени много негативни перспективи. Трябва да подчертаем, че селското стопанство се промени много. Не всички са собственици на земя. Не познавам балтийския модел, но не всички а, са земевладелци. Има и малки стопанства. Това е друг тип селско стопанство. Затова не ми се а, струва удачно да се твърди, че нищо не се прави. Има качествен скок. Трябва ли да има ренационализиране на ОСП, за да се намери верната формула според вас? Госпожа Шмейпауер. Благодаря. Аз съм австрийка и съм практикуващ фермер. Аз съм от Австрия, съм практикуващ фермер. При нас бюджет е разпределен така, че една трета от средствата са за преки плащане и две трети за регионално развитие. Ние сме избрали пътя на опазването на околната среда и климата. За нас това се разбира от само себе си е напълно естествено. Сега от предприятията се очаква все повече дейности за опазване на околната среда, и климата и сега ферма, фермерите като че ли ще бъдат отговорни за спирането на климатичните изменения. В Австрия след реформата ще липсват 15% само по втория стълб. И по отношение на преките плащания, само ще допълна, че в Австрия преките плащания се правят само за извършена дейност. Госпожа Агилар señor presidente. Благодаря. Имам въпрос и един коментар. Въпросът ми е как ще опростите екосхемите, цялата нова зелена архитектура, след като системата е много сложна за изпълнение на екологични изисквания. Без обвързани плащания много от териториите в Европейския съюз са обречени на опустиняване а това е лошо за околната среда. Eh? Всички, които се изказаха, казаха, че субсидиите трябва да се базират на резултати. Каква според вас е връзката и взаимодействието между условията и екосхемите? Не смятате ли, че ако има такива условия, екосхемите няма да работят добре. Вторият ми въпрос. В сегашното ОСП биологичното земеделие е изключене от условията. Дали това не е заплаха за екологичните системи? Може би стопаните с еко биологично замеделие трябва да изпълнява своите резултати. Господин Аф. Mulțumim pentru prezentare. Aș vrea să fac un comentariu. Suprafața agricolă existentă pe pământ este extrem, extrem de mică și ea nu crește, din potrivă. E Един коментар. В нашата страна земеделската земя като площ е малка и намалява. Така че не бива да се тревожим чак толкова, че част от парите отиват. Моля ви, ще опитам на английски. Ok. Revin. Uh, pe pământ, suprafața agricolă uh, este extrem земеделските площи на цялата планета са ограничени и постоянно намаляват. И този проблем става все по-сериозен. Световното население се увеличава много бързо. Така че в тези условия самият факт, че някои пари стигат до собственици на земя, не бива да ни тревожи чак толкова – може би в бъдеще ще трябва да се дават повече пари на такива собственици, чисто и просто, за да има храна. А пък за стопаните. Ако отнемем основната подкрепа, как да... Thank you, uh, professor, as an agriculture... Благодаря. Като економист на земеделието, колко дълъг преход е необходим между сегашната система и бъдещата система. Стопаните очакват промяна, но те са ужасени от част от това, което казахте, че няма нужда от подкрепа, защото знаят какви са им доходите. Всъщност, голямата разлика между двете презентации е как точно да го направим. Трябва да има много силна система за консултации за земеделците. Благодаря. Искам съвсем да кажа, трябва да приключи в 4.30, но това няма да стане. Нека да удължим дискусията до 16.45. Господин Кристенсън. Благодаря. Бяха споменати плащанията. Има много неща, които трябва да се изпълнят обаче, за да получите преки плящания. Околната среда а, и селското стопанство са взаимно свързани. За това трябва да разберем при новата ОСП а, биологичното разнообразие, намаляването на СО2, че са те са показатели, които да позволяват стопаните да решават в Дания или в Италия какво да правят, тъй като става много трудно, ако а, трябва да се спавят едни и същи правила в а, Дания и в Италия. Колегата Буда има думата. Благодаря. Господин професор, вие казахте нещо интересно. Казахте, че трябва да се обвържат плащанията с цели. Ние имаме две основни цели – околна среда и висококачествени, достъпни финансово цени. Сега разполагаме с по-малко средства за селското стопанство. От друга страна, можем да постигнем климатичните ни цели, тъй като имаме най-различни изисквания за фермерите, което обаче ще направи невъзможно тяхното оцеляване. Проблемът е по какъв начин можем да помогнем на фермерите, тъй като можем да сме изправени пред ситуация, при която да нямаме селски стопани, но да сме постигнали климатичните си цели. Благодаря, господин председател. Бих искал да разбера какво можем да направим за да може екорежимът да бъде стимулиращ, а не санкциониращ селските стопани. Трябва да видим дали има обща, силна рамка, като същевременно се позволи гъвкавост на национално ниво. Но е важно да има обща рамка. Ние а, трябва чрез екорежима да покажем, че имаме бюджетна амбиция. Трябва да имаме адекватен бюджет, за да може действително селските стопани да се ангажират. Дорфман има думата. Благодаря. Това е много интересно, но много ме дразни това, че непрекъснато говорим за Европа като за някаква голяма пустиня. Това изобщо не е вярно. Трябва да диференцираме нещата. Нашата обща целскостопанска политика е постигнала много успехи, на други места обаче има проблеми. И аз съм напълно съгласен е, когато се казва, че този модел, който практикуваме в момента, е, е, се изчерпал. Харесва ми това, което казвате за новите цели, но аз не мисля, че новите цели трябва да са свързани само с биологичното разнообразие и околната сега. Трябва да има и цели за търговията. Може би може да кажете няколко думи за това, как може да се изгради такъв модел, съвсем конкретно. Госпожа Толере. Е, мерси. Благодаря. Във Франция в момента всеки два дни има самоубийство, тъй като това е, е свързано и с доходите. Има сериозен е, административен натиск, има така наречения гринвошинг. Селските стопани не отговарят за всички емисии на СО2 едва 10%, а в световен мащаб е 1%. Те не могат да решат всички проблеми на планетата. Има нови заболявания по растенията, които изискват пръскане с самолети. Това, което предлагаме днес, считате ли, че ще дадат на селските стопани желание да продължат да бъдат селски стопани и да продължат да се занимават с земеделие в бъдеще. Господин Ропе, благодаря ви. Презентациите бяха много интересни. Но според мен трябва да анализираме паралелно тези въпроси, иначе няма да можем да ги решим бързо. Разбира се, има нужда от нова реформа на ОСП. Съвременният царски стопани трябва да се конкурира вътре в собствената страна, в Европейския съюз и в света. И не можем да създадем определени условия само за едно отделно място. Селските стопани трябва да изхранват 500 милионното население на Европейския съюз. Все по-скъпи са технологиите, които се предлагат на селските стопани, все по-скъпи са пестицидите. Намалявайки подкрепата за селските стопани, разбира се, това ще кара фермерите да използват области, които са рентабилни. Само 15% от националното търсене в моята страна се удовлетворява от свиневътството. Благодаря. При подобни изслушвания винаги е много интересно, всички са съгласни трябва да ориентираме плащанията към общото благо, да опазваме почвата, биоразнообразието, да гарантираме хуманното отношение към животните, сигурността на храните и така нататък. Но в тази комисия мненията са по-различни и затова винаги се е, очаквам кога най-накрая ще ориентираме нашата ОСП към конкретни измерими екологични и социални критерии. Това е моят въпрос. Благодаря. Благодаря. Чухме много въпроси за много кратко време. Това е голямо предизвикателство винаги. Имаме различни политически групи, има различни приоритети, има различни акценти, но бих ви приканил сега да отговорите, да се опитате да отговорите на максимален брой въпроси. Оставяме 6 минути. Остават ни 6 минути. Ако е възможно, в рамките на 6 минути. Да, вие имате думата първо. Ще говоря на моят роден език. Много неща бяха казани за ролята на селските стопани в философски смисъл. Не трябва да го разглеждаме като проблем, а като решение. Онези, които имат земя, имат и власт. Земята е решението. Когато говорим за ползите Разбира се, земята е инвестиция. Тя е най-продуктивната инвестиция за селския стопани. Можем да използваме нови технологии, сателити, но най-важната инвестиция за селския стопани е земята. Когато земята е в лоше състояние, изискват се други инвестиции, например за инсектициди или пък за други много скъпо струващи вещества. Защо трябва да се включи земята в общата съскостопанска политика? Една малка промяна в земята означава голяма промяна в климатичната политика. Това също означава по-добри добиви. Това го знаят а, селските стопани. Аз съм участвал в много въпроси, свързани с иновациите. Те са важни, но считам, че селското стопанство а, трябва много мъдро да използва ресурсите си. Трябва да се рециклират много от а, веществата, трябва да се търсят техники за подобряване на почвите и за увеличаване на печалбата за селските стопани. Имаше въпроси свързани с търговията и цялата верига на доставки. Предприятията, търговията има да играят важна роля. Виждаме, че потребителите могат да променят голяма степен цялата игра. Те са взискателни и ако още сега можем да се сътрудничим с предприятията, това ще бъде по-добре за обществото. Предприятията имат много силни позиции, те си сътрудничат с селските стопани и имат силни позиции в воденето на преговори. Всичко, което може да предложи пазара е плюс за търговците, но не можем да им се доверим изцяло. Аргументът в подкрепа на субсидиите за селското стопанство в бъдеще ще бъдат все по-обвързани с екологичните въпроси, с опазването на околната среда. Няма достатъчно земеделски земи в световен мащаб освен това са необходими и пасеща за животните. Трябва да подобрим състоянието на почвите, за да могат да поглъщат повече въглерод. По втория стълб е, са необходими много действия с различен ефект. Това също ще допринесе за подобряване на доходите на селските стопани. Опитах се да бъда кратка. Благодаря ви много. Благодаря, наистина отговорихте бързо. Сега ще дам думата на професор Грете. Той разполага с още 8 минути, за да отговори на въпросите към него. Благодаря. Не знам дали ще успея, даже но не е, знам дали съм успял да запиша всички. Е, пред мен предизвикателство е по-голямо, отколкото когато съм в университета и там студентите поне задават въпросите един по един. Господин Яр, всички условия за кръстосното съответствие, екологизирането се спазват наистина е преувеличено да се каже, че плащанията е, се получават просто така. има се предвид, че те не са специфично обвързани е, с резултатите, а зависят и от това дали е, предприятието работи с добър консултант, който попълва искането и така нататък специфичните резултати не са обвързани с специфичен размер на плащането. И това, понеже това е трудно в Европейския съюз, е избрана тази схема. Вие питахте, имаме ли конкретен модел? Да, за Германия долу-горе знаем колко ще е необходимо за защита на животните, за защита на биоразнообразието, за създаване на ландшафти, какво е необходимо за опазване на влажните зони около 5 милиарда евро плаща Германия като преки плащане. Всяка държава тази сума е различна, но с оглед на големите предизвикателства няма съмнение за това, че е, има за какво да се изразходят тези средства. Госпожо Нойхил, не знам дали правилно разбрах първия ви е, въпрос. Тези 40% за климата е, малко етикет на измама, така да се каже, са тези 40%, защото не всичко може да се отчита като противодействие на измененията на климата, а може да се отчете само това, което би било научно обосновано това, че тези индикатори не са особено прецизни, е наистина много жалко. Ам, но а, не е толкова лесно да се установят какви са конкретните резултати. Също така не е много лесно да се оценят дейностите. А, примерно, даден а, фермер а, се опитва да върне мътищите птици в своите, на своите поле, но те по една или друга причина не се връщат, не непременно по негова а, вина, вследствие на което фермера не получава плащане. Индикаторите трябва трябва да отчетат и тези фактори. През стратегическите планове е особено важно целите да се заложат правилно и оттам да се изведат а, интервенциите. И също така много добре да се об, а, обясни защо се прави това, което е заложено в плана а, за да свърши Европейската комисия тази работа, за да може да провери плановете, тя има нужда от време и средства. И имаше въпрос във връзка с намаляването на втория стъп. Да, това е огромен проблем, че втория стъп се намалява много повече от първия стъп. Ако сега получим екосхемите а, и те получат а, а, такова финансиране, че е, всичко да е ориентирано към разходите, няма да е проблем. Тогава обаче ще бъде важно да се сложи е, таван на всички плащане за опазване на климата, околната среда и животните. Ролята на технологиите и иновациите беше друг въпрос, който много от вас засегната. Тази роля е изключително важна. А, мисля, че като погледнем държавите, виждаме, че държавата не е двигател на иновациите. Такъв двигател е по-скоро частния сектор и за това е добре да се въведат целеви индикатори, за да се включат и фермерите, т.е. да се превърнат фермерите в предприемачи а, и опазването на климата, околната среда и животните да се разглеждат като економически сектори на фирмата. Тоест, фермерите трябва да бъдат включени в дискусията за това какво трябва да се направи, да се постигнат определени цели. Фермерите трябва да се превърнат в предприемачи, за да станат и иноватори. И, госпожо Мюллер, ние не сме наложили този принцип като основен принцип холандския, но, но, но сме казали, че е интересно да се погледне към това какво прави Нидерландия, защото там фермерите са а, предприемачи и работят за околната среда. Защото ние нали казахме, че фермерите искаме да имат връзка с а, средата и тази връзка а, с средата се създава, когато се образува образуват мрежи между фермерите. Господин Хойслинг, политическото консултиране е едната страна на нещата. Политиците обаче решават независимо от това какво ги консултират. Мисля, че това е важно и за вас в парламента. Що се отнася до ам, намаляването на земята, тя да намалява и в резултат на това а, а, се увеличават плащанията на единица а, площ. Когато говоря за 25% парникови газове от а, е, хранителната система. Тук не, не става дума за вина, защото всички ние заедно причиняваме тези емисии. Тези емисии не се предизвикват от селското стопанство, защото ние внасяме също така селскостопански продукти. Изобщо това са емисии от цялата верига на създаване на стоеностите. Десетина процента обаче в глобален мащаб се причиняват от селското стопанство и около 25 до 30% от е, цялата цялата хранителна система натиска а, от различните правила става все по-голям. И сега, сега ще обобщя, иначе ще трябва да говоря твърде дълго. Точно за това смятам, че трябва да променим политиката на финансиране във всичките ни общества претенциите винаги се предявяват в някакъв момент към фермерите. Е, цените обаче не растат, тъй като ние работим на международните пазари и за това има и политики за финансиране, за да помогнат на фермерите да отговорят на изискванията към тях. И защото само с мерки и правила няма как да се решат въпросите, тъй като фермерите все пак трябва да живеят от нещо. Няма никакъв смисъл да се заклемява нито износа, нито вноса. Проблема ни в Европа е това, че са необходими огромни площи за изхранване на населението. Това се дължи на факта, че се храним до голяма степен с животински продукти и за целта внасяме фуражи. Не можем да спрем вноса, защото фуража трябва да се произведе някъде. Единството, което ще помогне да спрем да ядем или да ядем по-малко животински а, продукти. И така, по този начин са необходими площи не може би в Европа, но в чужбина. Kleine Betriebe und große Betriebe. Малките и големите предприятия. Каза се, че малките е, предприятия ще се е, нуждаят от повече преки плащания. Малките предприятия обаче получават малки плащания, защото преките плащания са на площ. А, нали знаете, че в Германия 20% от предприятията получават 80% от плащанията. Плащанията не се разпределят прогресивно. Но мисля, че ориентирането на плащанията към резултатите отваря ниши и пред малките фермери. Защото ако възнаградим добрите резултати, така резултатите ще донесат пари. Какво значи резултати? Това е селскостопанска продукция, която това обаче трябва да се възнагради от пазара. А, могат да бъдат и други резултатите, които да се възнаградят от държавата. И по този начин ще се отворят ниши и за малките предприятия. Две последни неща ще ми позволите ли? имаме региони, които са пустеещи и не се обработват така да се каже селско стопанство, но те са, те са добри за биоразнообразието, просто не се обработват. Така че по екологични причини в определени региони на Европа може да имаме премии за обработка. Да, просто да не са плащания за всяка една площ, а да са обвързани с определени цели. Сега за връзката между условията и екосхемите, самята му обвързването на плащанията с условията за нещо така амбивалентно. А, До този момент не успяхме да интегрираме а, екологичните а, услуги в пуща, защото в крайна, в крайна сметка нещата се разводняват ужасно много. Това се отнася както за кръстосното съответствие, така и за екологизирането. Резултатите са ясни. Екологизирането не, не работи и затова условията може би не, не, не трябва толкова пряко да се обвържат с прякото плащане. Нека това условията да не бъдат толкова а, големи. Е... За съжаление нямам време да отговоря на останалите въпроси. Благодаря, професор Грете. О, канкаринте, но Сега професор Грете отговори на всички въпроси. Само накратко. Госпожа Магинес попита до кога ще продължи всичко това поне два финансови периода. И това е контрааргумент е, към е, онези, които искат да прем... казват, че преките плаща не могат да се премахнат от днес за утре. Вие много добре знаете, че това няма как да стане. Мисля, че два финансови, пери... два финансови периода са достатъчно амбициозна цел. Ако през следващия период намалете 50%, е, във втория може да намалите и следващите 50% да ги замените с екосхеми. Благодаря. Благодаря за първия панел. Септенс, искате ли да кажете още нещо? Не, благодаря. Благодаря за първия панел. Сега минаваме към втория панел. Връщаме се към Комисията по сенско стопанство, хоризонталния регламент.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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja schon... колеги, загубихме малко време, за това нека да продължим е, с хоризонталния регламент. Имаме двама референти. Мартин Пиха от Селскостопанската асоциация на Чешката република и Жоао Пашеко благодаря ви. От Farm Europe. Двамата референти е, има 10 минути за изказване, след което докладчиците, докладчиците всяка и след това останалите колеги. Господин Пиха, имате думата. Děkuji, pan, děkuji moc, pane předsedo. Já jsem si připravil prezentaci a s ohledem na tu diskuzi, která tady byla... Благодаря за думата, господин председател. Подготвил съм презентация и мога да я редуцирам, тъй като финансирането е пряко свързано с бюджета. И така. Всъщност, тези плащания не се основават на условия, издадени, прияти от стопаните. Целта тук е да се обхванат и разходите. Тук на схемата виждате едно немско проучване. Немските стопани изразходват 315 евро на хектар, за да изпълнят тези условия – така че тези 300 евро чисто и просто покащат техните разходи. А пък в Меркосур, Австралия и Нова Зеландия разходите за това нещо са 69%. И от тук идва разликата – с която трябва да се справят европейските стопани. Опазване на водите, защита на растенията. Така се разбиват разходите. Но всъщност стопаните трябва да изпълняват услуги за обществото и имат съответните разходи. Това, което се забелязва в много държави, е, че стопаните се тревожат и в някои случаи протестират, тъй като очакванията на обществото към тях са много големи. Много често се вижда, че доходите на стопаните са много по-низки от средните в обществото. Вижте разходите за производство от 89 година насам в Чехия. Виждаме, че цените са се увеличили от 1,8, а инфлацията е в черно. Всички тези неща се купуват на пазара – горива, работна ръка, увеличение от 7 пъти. Всичко това трябва да се включи в економическата дейност, за да се получи ефективност в стопанството. Много често в ОСП говорим за екологичните задължения на стопаните. Това е добре, но не можем да изпълним другите цели на ОСП, една от които е по-високия стандарт на живот на стопаните. Ще използвам примери от Чехия. Възнагражденията и цялостната економика. Виждате, че доходите на стопаните изобщо изобстават от възнагражденията на други работници в Чехия. Като същевременно поставяме условия към тези стопани – Не могат тези условия да се изпълняват за сметка на селскостопанските работници. Така по никакъв начин никой няма да отиде в, да работи в земеделието. И като не може да се плати за труда в този сектор, как можем да очакваме той да се развива? знаем, че има нужди от опазване на околната среда. Но не можем да си позволим всички тези неща да се прехвърлят за сметка на стопаните. В момента Европейската комисията предлага един нов модел, който ще се базира на изпълнението на конкретни цели за съответни конкретни показатели. Напълно съм съгласен с тази промяна. Важното тук е да не се допусне да запазим всичките условия и задължения, като същевременно въведем новият модел с задължения по изменението. Всичко това ще има огромен ефект върху селските стопани и те ще бъдат претоварени с административното бреме. Има и нови неща, новите екологични мерки. В Чехия става дума за евентуално 12 възможни мерки като всяка една от тези мерки е свързана с административно задължение и проверка на изпълнението. Въведени са тавани, ограничения за преките плащания. Колегите от Полша казаха, че няма нужда от обща европейска дефиниция за активните стопани. Достатъчно е да се приеме национална дефиниция. Как комисията тълкуват активните стопани? Двама братя работят заедно. Единият е, е земеделеца, а другият притежава ресторант. И ако това се провери, собственика на ресторант няма да получи и едно евро. А същевременно до тук от 20 години се опитваме да разнообразим ето на тези стопани, за да не зависят изцяло от земеделието няма възможност да се изпълняват и цели за развитието на селските райони. Защото няма да са действителни стопани. А пък администрацията за преките плащания. Представете си колко какво ще означава? Ако трябва да проверим дали един човек е стопанин, ако служи в общината на село. Два часа на ден работи като селски стопани. Още два часа нещо друго, за да изкарва прехраната си. И накрая – Става дума за системата с санкции във връзка с условията. Разбира се, че тези условия трябва да се изпълняват. Има нужда и от проверка. Но все пак не можем да си позволим. В случая, че някой стопанин наруши нещо, веднага да следва санкцията. Тъй като много често хората не са информирани за всички тези задължения. Трябва да му дадем възможност да поправи своето поведение. И виждам, че това липсва в предложението за нов регламент. Като санкциите трябва да бъдат пропорционални на нарушението или неизпълнението и да няма санкции за някои дребни административни грешки. Та, това са нещата, които бихме искали да бъдат включени в новата реформа. Благодаря. <clears throat> Благодаря. Сега ще дадем думата на вторият ни докладчик. Е, господин Пашеко, заповядайте, имате думата. Well, thank you very much, Chairman. Благодаря, господин председател. Много добре произнесахте името ми. Благодаря за поканата и на комисията Агри, и на комисията Ември. За нас е удоволствие, че сме тук. Нека сега набързо да разгледаме презентацията, да видим каква е политическата амбиция на предложената реформа на ОСП. Дали ще имаме по-опростена ОСП, по-ефикасна ОСП или не. Хоризонталният регламент е ключът е, за постигането или за непостигането на тези цели. Нека да припомним как изглежда ситуацията към днешна дата. Днес има правила, които се прияти от Европейския парламент и от съвета, като са законодатели и те въжат за всички държави членки, трябва да се прилагат в целия Европейски съюз. Има също контрол от държавите членки и от страна на Европейския съюз за изпълнението на всички нива. Това е ситуацията сега, но ще се промени ако предложението на комисията бъде одобрено. Нека да разгледаме по-подробно какво имаме на масата. Беше вече обсъдено от първия панел. Ние знаем, че трябва да има набор от общи правила. Имаме набор от национални дори регионални планове, стратегически планове, които могат да се различават и в някои случаи могат да се конкурират помежду си. Но нямаме възможност с законодателите да проверяват дали има общи правила и обща амбиция. И така имаме 27 национални стратегии. Тези 27 национални стратегии. Вече съм извадил а, Обединеното кралство. Малко изпреварвам. А, трябваше да кажа 28 държави. Така че се извинявам. И така, ако имаме толкова много национални стратегии, имаме също и голям брой национално изпълнение. Една държава членка може да дефинира ротацията на Посовите по един начин, друга по друг начин и да има различен микс от политики и инструментариума да се различава за различните държави членки. Тук Европейската комисия ще проверява дали са спазени законите на Европейския съюз от всички. Сега, като се премини към новите, към новите изисквания за годишните и многогодишните изпълнения. Европейската комисия вече няма да се налага да сертифицира институциите на Европейския съюз няма да сертифицират дали са редовни плащанията към крайните бенефициенти. Това ще се прави само от държавите членки. Няма да има съобщаване на тези резултати, на тези проверки към европейското ниво, въпреки че става дума за общи фондове. Това ще има последици за годишното изпълнение, тъй като годишното проследяване ще се осъществява, като се види какъв е резултата с евентуални финансови последици, ако не бъдат изпълнени заложените цели. Това ще бъде единствената проверка от страна на Европейската комисия, но това може да има евентуални финансови последици. Относно многогодишното изпълнение, тук се прилага същото, но не що се отнася до показателите за резултатите, което също може да има финансови последици. И така, за да обобщя, няма да се проверява изпълнението на ниво фермери, няма да има проверка на регулярността на плащанията на ниво фермери от страна на европейското ниво. Ще има също нови нива за годишно и за многогодишно изпълнение, което може да има финансови последици. Какво означава всичко това? Мисля, че има положителна страна, която трябва да подчертаем, а именно, че няма да има двоен контрол от Европейската комисия и от а, държавите членки относно спазването от страна на фермерите. Въпреки, че при сегашния регламент това е възможно. Не е необходимо да се променя регламента, за да постигнем тази цел. Но отрицателната страна е, че Опростяването не е гарантирано, тъй като държавите членки ще имат три нива на контрол. Това съвсем не означава опростяване. Може би ще има упростяване за, услугите на, ком... за службите на комисията. Те не трябва да проверяват два пъти какво става с плащанията за фермерите. Има риск от изопачаване, не само по отношение на санкциите, чрез делегиран акт, може би, ще трябва да видим, а тъй като параметрите за националните стратегии са различни. И разбира се, Европейският парламент и съветът като са законодателни органи са изключени от определенето на тези подробности на стратегическите планове и спазването на ниво държава членка. Сега относно изпълнението. Това беше един от важните въпроси относно това как представи комисията своето предложение за реформа. Имаме ли действителни показатели за изпълнението? Ако видим какво е написано на тази таблица, има показатели за резултати за изпълнение, което ще има финансови последици. Нека да се концентрираме върху тях. Това означава площите, които а, са обхванати. Това е по-скоро стратегически, а, статистически, извинете, въпрос. Няма показател за това какво точно е постигнато. А той може да бъде, например, колко по-малко емисии на въглерод има. и колко по-малко нитрати са използвани в селското стопанство. Има възможност да се определят по-точни показатели, но те не са реални показатели, те са по-скоро стратеги... стратегически... статистически мерки. На следващия слайд – освен отрицателните аспекти, които споменах, трябва да кажем, че има и положителни страни в предложението на Европейската комисия. Едно от тях е, че иска национални стратегии, които да създадат една по-последователна рамка относно намесите по първия и втория стълб и създаването на една истинска стратегия. Това е положително. Също повече информация за мерките, които се прилагат е нещо положително. Също Както вече казах, предложените показатели не са набор показатели, които могат да позволят истинска оценка на въздействието. Изпълнението се определя на ниво държави членки, целите също и контролът може да варира. Няма реално упростяване, тъй като има дво нови лива на докладване и на приемане на отчетите. Така че няма реални гаранции за данокоплаците, за Европейския съюз, че ще бъде постигната общата цел, тъй като има национални стратегии, които се опитват да оптимизират нещата на национално ниво. Искам да се спра на един момент, който не е включен в моите слайдове, но ще го спомена накратко. Става дума за кризисния резерв – това е член 14 от хоризонталния регламент. Комисията предлага да няма промяна, но ние знаем, че кризисният резерв, такъв какъвто е към момента, не е ефикасен, не е използван никога. И така, пред какво сме изправени днес са климатични а, събития, които са все по-екстремни според изменението на климата, има повече колебания на пазара – има повече натиск от Брекзит, както и от ответни търговски мерки. Наблюдаваме а, такива от страна на САЩ по делото за Airbus, въпреки че Airbus случаят няма нищо общо със селското стопанство, Фермерите са тези, които поеха най-голямата част от удара. Ситуацията е такава, че изисква, според мен, спешно да се подобри устойчивостта на отрасъла. Един реален кризисен резерв трябва да бъде предвиден в хоризонталния регламент, за да се справим с подобни предизвикателства от 400 мили на 1,5 милиарда трябва да стане от неизразходвани средства, трябва да създаде възможности за бързо реагиране при кризи. Ние харчим 1,5 милиарда евро. Да, приключвам. За да се справим а, с а, млечната криза. Ако не бяхме а, се намесили бързо, резултата ще, ще да бъде още по-сериозен. Има проблеми в опростяването и ефикасността в хоризонталният регламент и трябва да се помисли повече за кризисния резерв. Благодаря на двамата докладчици. Започваме с докладчиците. Е, докладчицата Сянка Улрике Мюллер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за експозетата. В моя доклад за мен беше важно да създам прозрачност и да документирам упростяването. Показахме, че тези неща не следват много ясно от предложението на комисията. Що се отнася до прозрачността, искахме да бъдат включени засегнатите страни, изяснени са компетентностите, задачите и сега става дума за това да се създаде прозрачност и отчетност. Моя въпрос в тази връзка към вас е следния. Как смятате, че сертификат е, какъв смятате, че трябва да бъде сертифициращият орган, е, как трябва да бъде структуриран той, за да може да изпълни новите си задачи във връзка с индикаторите, вие ги споменахте. Освен това, комисията основи е, модел за изпълнението въведе обвързване на финансите с резултатите. Не искаме да разделим нещата. Ясно е, че финансовият отчет трябва да бъде годишен, но искаме резултатите и целите да се проверяват на всеки две години. Какво смятате за това? А що се отнася до кризисния резерв, поискахме 1,5 милиарда и ще се борим за тази сума. Благодаря. Госпожа Сандер. Благодаря. Мисля, че презентацията беше много ясна по хоризонталния регламент. Предложението на Европейската комисията не води до никакво упростяване нито за селските стопани, нито за държавите членки. По-настоящем ОСП има само едно ниво на контрол за спазването на правилата от страна на селските стопани. Текстът, който е на масата, ще наложи две нива на контрол – за изпълнението, за спазването и за резултатите. Към това има и многогодишно наблюдение на резултатите. Има четири възможности за намаляване на плащанията. Имаше 8 такива. Въпросите ми са прости каква е добавената стойност на предложението на Европейската комисия, що се отнася до упростяването и как можем действително да упростим този модел. Имате ли някакви предложения, които може да споделите с нас? Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за подробните презентации. Споделям много от направените вече коментари на колегите, които се изказаха преди мен. Аз искам да засегна един въпрос, който засегнахте частично и вие, а, а именно прекомерната гъвкавост, проистичаща от новото ам, предложение на комисията, гъвкаво за държавите членки. Моите опасения са, че тази прекалена гъвкавост ще даде възможност на държавите членки да подкопае общия характер на сълскостопанската политика. И с оглед на екологичната революция, която обяви госпожа фон Лайен. Но ОСП е, е, съществен елемент от борбата с измененията в климата. И съответно, не мислите ли, че е по-необходимо от всякога да се запази единството? втория ми въпрос е свързан с новия модел не съществува ли опасност да се претовари националното равнище с контр... с... от задължението им за контрол? Госпожа Мец. Благодаря за презентацията. Имам... Ето ме. Имам а, въпрос, свързан а, с резултатите ефективността от докладването. Всъщност имам два въпроса. Първият ми а, въпрос е към господин Пачеко когато казвате, че резултатите са само статистически, няма ли да е по-добре резултатите от ОСП да се измерват с индикаторите за въздействието? Това е първият ми въпрос. И втория въпрос Индикатори ще бъдат дефинирани в регламента за стратегическото а, планиране и другия хоризонтален регламент включва индикатори за резултатите и въпросът е колко често а, мерим. На една година или на две години. Нашата сълскостопанска система а, е такава, че е, на достатъчно ранен етап е, трябва да видим потенциалните айсберги, какъвто е, например, изчезването на малките ферми. имате статистиката от една страна, от друга страна системата АЕК, имате е, данните от Коперник, е, имаме съвместен изследователски център и в заключение. Докладите за резултатите могат да бъдат направени по достатъчно интелигентен начин и да не натоварват фермерите. Може би за някои индикатори трябва да се създадат нови работни места в селските райони. Благодаря колегата Давид. Имаш организации, които изчезнаха, защото има организации, които изчезват, защото не са отчели, че околната им среда се променя и не са се адаптирали към нея. И в тази връзка няколко въпроса към господин Пиха. Какво ще стане, ако разликата между изискванията към фермерите и възможностите за решение се а, отдалечат много едни от други в рамките на 15-20 години. Второ, какво трябва да се направи, за да се решат проблемите по адекватен начин, какви мерки могат да се вземат с оглед на настоящите тенденции. А, мисля, че цивилизацията загива и заради това, защото а, се грижа по неподходящ начин за околната среда. Dann, ähm, um, Господин Дорфман има думата. Господин Пиха, прав сте в много отношения, според мен. Мисля, че трябва да погледнем нещата критично. Не мислите ли, че именно във вашата държава членка, и не става дума за случаите, които засегнахте е, вие, не мислите ли, че в държави като вашата е, е, развързваните плащания водят до злоупотреби? Е, Примерно фермерите не са собственици на земята. Много често че няма инвеститори. Е, инвеститорите не са е, от европейски държави и от друга не са. ли това проблеми, с които трябва да се заема. Госпожа Шойдрова. Благодаря. Благодаря на двамата докладчици за техните презентации. Ще започна с въпрос към господин Пачеко. В началото поставихте правилния а, въпрос, а именно с въпроса за политическата амбиция. Вие посочихте някои рискове. Наистина е много тревожно, това, че не успяваме да намалим административната тежест. Фермерите наистина се тревожат. Когато комисията говори за подкрепа на семейните ферми, фермерите се опасяват, че няма да могат да отговорят на всички изисквания Относно хоризонталните предложения, смятате ли, че има място за опростяване, за да отговорим на страховете на хората? И сега към господин Пиха. Вие споменахте за изискванията към фермерите и ги обвързахте с изискването за това фермера да бъде активен. Много добре разбирам това. Дефиницията на истински фермер, активен фермер, трябва да бъде дадена, може би не на европейско равнище, но да бъде ясна каква е във всеки национален контекст. Следващият е, оратор, благодаря господин е, председател. Общата селскостопанска политика трябва да произвежда продукция, но, а нашата селскостопанска политика плаща на хората, за да не произвеждат. А, новата ОСП пак няма да произвежда, но по различен начин. Имаме нови предизвикателства, пред които трябва да се изправим, но пак ще плащаме, ще имаме две различни оси за сълскостопанската продукция. Съгласен съм, че трябва да ги разграничим. Съгласен съм с това, което каза господин Дорфман. Не можем да оставим някои е, хора извън системата, защото те също са важни. В Европа всеки, без значение дали отляво или дясно, е съгласен, че е, селското стопанство трябва да бъде по-зелено и по-младо. И сега въпросът е. Мислите ли, че ще постигнем е, това селско стопанство и че дали за да го постигнем, пък не трябва да плащаме за това? В крайна сметка въпросът е на суверенитет по отношение на храните. Въпросът е стратегически, е, господин Кушмек. Благодаря, господин председател. Благодаря за изключително интересните презентации. Е, моя въпрос към господин Пиха е следния. Представихте ни статистика Например, какви са разходите за изпълнение на изискванията до този може, може би тази цифра 315 е хектара е за Германия и 70 евро в така наречените трети държави. което показва колко е тежко положението на европейското селско стопанство по отношение на конкурентоспособността. Смятате ли, че е възможно допълнителните изисквания да се изпълнят без допълнително финансиране? Благодаря. Благодаря колегата Декастро. Благодаря, господин председател. Първо благодаря на двамата докладчици. Господин Пачеко, ясно се каза, че ако предложението се приеме, ще имаме 27 или 28 стратегически планове. Държавите сами ще определят своите цели – и ако със своите инструменти не изпълнят целите, които са си поставили, какво ще направи комисията? Какво ще стане тогава? Благодаря, господин Яр. Благодаря. Аз се радвам, че поставяте в центъра фермерите. Казва, че в фокуса, казвате, че в фокуса на нашите политически интереси стоят фермерите. Имам следния въпрос. Казахте, че след реформата ще има 27 различни сускостопански политики. Е, е, имате ли някаква идея как по този начин може да се запази единството на сълскостопанската политика е, и какво ще правите с един фермер, който знае, че на единия бряг на райно слоят са по различно отколкото на другия? Това не бива да се допуска. Благодаря, колегата Буда. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентациите. Към днешна дата имаме националните стратегически планове и цялата тази философия ще ни върне назад във времето. Трябва да видим какво трябва да се направи в такива ситуации, защото фермерите се страхуват а, от прекомерна бюрократична тежест в държавите членки. В Румъния, наред с правилата, наложени от Брюксел, Румънската държава е добавила 20 000 нови правила. Какво може да се направи, за да се предотврати тази прекомерна бюрокрация? Благодаря. Благодаря. Госпожа Толери. Е, президент, la proposition de la Commission sur le contrôle... Благодаря. Предложението на комисията не представлява никаква опрост... никакво опростяване нито за стелките стопани, нито за комисията. Има много думи за, за реалистичност, но има и, и, и доста опасения, че бюрокрацията няма да приеме тези индикатори. Дали селските стопани ще изпълняват тези норми? Не е ли по-добре да се помисли за една система, която не е толкова сложна, като изчистването на сметките? Благодаря. Имам четири заявили е, изказвания. Да. Е, повече е, желащи за изказване няма да записвам, защото се движим с 20 минути закъснение. Господин Хойзлинг, Господин Пиха, вие цитирахте едно изследване от Германия, че 315 евро на хектар струва изпълнението на изискванията. На мнение ли сте, че имаме твърде много изисквания? Трябва ли да ги намалим? Фермера получава 300 евро плащания, а обществеността какво се мята. Ня, някой получава награда, така да се каже, за това, че се грижи за околната среда, а други се санкционират, ако не ги изпълняват. Не разбирам някакси логиката. Изискванията трябва да се изпълняват без значение дали се изпълняват условията или не. И е, дали се получава плащане или не. В много области парите не отиват при фермерите и това са случаите на корупцията. Мисля, че трябва да поговорим по този въпрос. Кой получава европейските средства? Колега Фланаган. Най-положителното нещо за Европейския съюз за мен е, че той дава възможност на ирландците да имат достъп до пазара. а тази мярка за Ирландия 15 милиона от Европейския съюз и 15 милиона съкръщение от нашите за намаляване на производството на говеждо месо. Какво мислите за това, че плащаме пари да се намали производството, същевременно внасяме. Госпожа Афран, аз няма да си задам въпрос, защото той, той е същия като на колегата Буда. Госпожа Фричинова. Така е, otázku небо. Благодаря за думата. Въпрос или предложение за активният стопанин или реалният стопанин. В Чехия има случаи на изтичане на средства за селските райони към други дейности. Има също и проблем за огромен административен проблем. Да, вие споменахте тези а, двама братя. Единият е стопанин, а другият не е. Какво би станало, ако в дефиницията за активен стопанин запиши, че трябва да докажат това с някакъв размер на оборот или пък субсидии, които получават. Големите фирми могат да си позволят това. Äh, Това а, приключваме с въпросите и давам на дамата докладчици по 5 минути да отговорят на поставените въпроси. Първо господин Пачеко. Well, thank you very much, chairman. Благодаря, господин председател. Мисля, че имаше един общ въпрос за многото въпроси, които зададохте. Въпросът беше как да опростим модела. Съвсем накратко. Аз бях служител в комисията, влязох в комисията 86-та година, сега е. 2019 Спомням си, че в генералната дирекция, където работех, имаше звена за упростяване. След това цяла дирекция имаше и съветник по тези въпроси. Резултатът е известен. Така че съм свободен да кажа моето мнение какво може да бъде реалистично. В предложението не може да се, не бива да има годишно изпълнение – в земеделието няма такова изпълнение. Всъщност изпълнението и на две години е съмнително. Ако трябва да се намалят нитратите, резултатите се появяват, появяват след 3-4 години. Нека да намалим равнищата и изискванията за докладване. Нека държавите членки да проверяват изпълнението заедно с бенефициентите, комисията да не, направи, да не прави втора проверка, това също е опростява. Ще отговоря на господин Декастро, Но, нека да не стигаме до точката, където изпълнението във всяко стопанство е черна котия за Европейския съюз, това са пари на данъкоплатци и трябва има, има нужда да се сертифицират тези изисквания. Та въпроса, за въпроса за гъвкавостта. Дали подкопаваме единият характер на ОСП, като даваме гъвкавост за държавите членки. Много казаха, че има нужда от гъвкавост. Не можем да прилагаме една и съща мярка по един и същи начин навсякъде. Важното е да имаме обща визия и общи правила. Може еквивалентни мерки да се решат на държавите членки. Какво означава? Общо правило, като се дава прекалено много гъвкавост, някои държави могат да насочат е, цялата си дейност е, към първият стълб и да стимулират е, производството на говеждо месо. Друга държава ще стимулира млекопроизводството. Така ще се създаде допълнителна конкуренция. По-добре да има общо правило вместо конкурентни стратегии. Та проблемът, както си спомняте, е точно този. И другият проблем е прекалените изисквания за отчети – Първо ще отговоря на господин Фланеган. Фламиган. Вие много ефективно показахте огромно противоречие, но ако погледнем всяка една от мерките във вашата страна, 15 милиона, 15 от ЕС и 15 от националния бюджет, това беше чисто и просто да се реагира на очакванията от Брекзит. И натиска надолу с оглед на приходите в Ирландия. А Меркосур е търговско споразумение, което ще даде полза за много сектори, но от гледна точка на земеделието ще има ползи за някои подсектори и ще има натиск върху говеждото месо. Абсолютно се нуждаем от търговията. Това са чудесни възможности за стопаните. Ние сме номер едно по износа на сълско стопански продукти. сега въпросът е как да реагираме на отрицателните последици. Трябва да има по-голяма ефективност и да има един резерв, който да е... Сега ще мина на португалски да отговоря на господин Алмаро. Предложението на комисията е по-зелено. Проблемът с този, това предложение е, че не дава гаранции за това, че ОСП ще бъде по-екологична в бъдеще. Ще има 27 различни стратегии. Всяка държава ще предложи нещо, което тя смята за зелено или екологично. Дали това, което предлага Португалия, ще бъде по-екологично или по-малко екологично от това, което предлагат другите държави? Как можем да постигнем обща цел – като работим с 12, 28 различни стратегии. Целта е да се подобрят доходите. Благодаря. Трябва да следя времето, за да бъдем честни спрямо всички, които ще говорят. Благодаря. Много въпроси наистина. Ще се опитам да отговоря в резюме. Ако искаме големи амбиции, трябва да финансираме бюджета. Това не може да се постигне с по-голям бюджет. И в момента се влушават стандарта на живот на стопаните и ако освен това задължим стопаните с повече неща, този приход ще намалее. Те не само не искат не само пари, живеят на село и биха искали да се опазва и природната среда. Меркосур натиска върху цените. Дали има смисъл да се намали броят на животните и да внасяме. Меркосур обаче няма екологични ограничение. Ако намалим производството, някой друг ще увеличи своето. И така. Веднага ще се появи някой да запълни нишата и да, да задоволи търсенето. Каква ще бъде глобалната мерка? Въпреки всичко това, не съм против споразумението с Меркосур. Имаме нужда от търговия и селските стопани имат нужда от търговия. Ние сме най-големият износител на земеделски продукти, но сме на второ място като вносител. В никакъв случай да било да намаляваме своето производство и ефективност. По-добре е една крава да дава 8000 литра вместо две крави, които дават по 4000 литра. Затова трябва да гледаме на този въпрос по-рационално. И още нещо. Във връзка с въпроса как да се намали свръх бюрокрацията. Първото и най-важното е да няма преклено много нови мерки. Колегата от Польша, който вече не е в залата, в първото си изказване каза, че има, има много хора, които притежават земя и получават субсидии без да работят земята. Вие питахте за големите фирми в Полша – Та въпросът е как стопанинът управлява земята си, дали изпълнява очакванията на обществото или не, ако има по-сериозни условия и нови екологични мерки. А дали е голям или малък, е, няма значение. И това не бива да ни безпокои. Проблемът е, че много хора не искат да се занимават с земеделието, продават земята, която притежават. И така се получават все по-големи и по-големи площи. Дори и фирмите не искат да се вземат с земеделие. Не бива да се наказват тези фирми чисто и просто защото са големи. Важното е да изпълняват своята роля и това трябва да ни интересува. Имаше един друг въпрос за това дали свръх чувствително а, гъвкавостта може да подкопае общата селкостопанска политика. Има нужда от някои общи неща, за да има конкурентност в Европейския съюз. Дали е справедливо да има едно и също равнище на плащане навсякъде. Много са различни условията между Чехия, Швеция, Гърция и Испания. Говорих наскоро с група колеги как да се премери съдържанието на органични вещества в почвата. Как да дефинираме едно общо съдържание на органични вещества в почвата за цяла Европа. И това е много трудно да се направи на европейско равнище. Извинявайте, ако не успях да отговоря 100% на вашите въпроси. Готов съм да обаче да се срещнем и да... Точно така, въпросите, които останаха, могат да бъдат обсъдени двустранно. Сега трябва да продължим с третия панел. Благодаря на панелистите във втория панел, който беше предвиден за разглеждането на хоризонталните регламенти. Е, малко излязахме от темата, но нека сега да минем към темата на третия панел Обща организация на пазара. Е, Педро Гаярдо и Едуард Русо са нашите двама панелисти. So, dann würde ich vorschlagen, wir steigen gleich ein. Предлагам направо да започваме с третия панел. Ще помоля референтите или по-скоро ще кажа, че ако успеят да се вместят под 5 минути ще се много, под 10 минути ще се е много благодарен. Всяка минута, която спестим, ще ни помогне да свършим на време. Господин Галардо има думата. Buenas tardes. Muchas Добър ден, благодаря господин председател, благодаря на комисията Агри. Ние сме представители на най-голямата съскостопанска организация в Испания, в Копа Куитгега за устойчиво развитие. Става дума за Южно Испания, Андалусия. Ние се чувстваме като селски стопани преследвани. Всяка година намалява броя ни и така ще стигнем до изчезване, ако нещата вървят по този начин. Виждаме, че хората се мобилизират. Бъдещата обща сълскостопанска политика трябва да следва насоките. Комисията не предлага промени, що се отнася до интервенцията на пазара. Последното предложение на Европейската комисия за общото организиране на пазара – създава възможност да се подобри конкурентоспособността на сектора и да се подобрят съществуващите норми. В Копа Когета ние сме за това да има задължителен характер за държавите членки. Комисията изглежда иска да продължат нещата такива каквито са. Производителите са тези които трябва да поемем трусовете на пазара. И то след решение на комисията, като руското вето или решенията на американската администрация да наложим мита. Някои от селските, съскоспанските сектори бяха получиха подкрепа, например в сектора на млякото и други. Приветстваме също и програмата за училищата. В фитосанитарната сфера искам тук да подчертая, че ние не сме виновни за санитарните кризи, които се наблюдават. Много често обаче нашите стопанства са засегнати. Трябва да има референтна цена, тъй като са много по-низки цените, отколкото себестойността и наста. Също при частното складиране трябва да има референтни цени. 0,83 не е подходяща цена. Искаме да го кажем съвсем ясно. Необходима е повече гъвкавост, например при частното складиране на масло. Това е една от възможностите, с които все още разполагаме. Необходимо е да се преразгледат цените. Освен това да се има предвид, че е необходима повече яснота настояваме институциите и Европейския парламент да подобри този инструмент. Освен това, сме против мерки, които влушават качеството на виното. Освен това, сме против идеята да се позволяват някои видове лозя, които бяха забранени преди години. Освен това, трябва да настояваме да се държи на производството на, и на вино. В сектора на плодовете и зеленчуците трябва да има повече прозрачност на пазара. Трябва да има по-добро класифициране, що се отнася до свиновътството и за производството на шунка. Всеки хранителен продукт има свои характеристики, хранителни съставки. Затова не трябва да се допуска един и същи термин да се използва за различни видове говорим за мляко от соя, за различни вегански продукти, така че трябва да има ясно етикетиране, трябва да се отразява точно происхода, например на меда, да е ясно откъде идва и какво съдържа. Поликата за качеството трябва да води до по-високи цени за производителите ни. Тази политика на качество трябва да се насърчава. Трябва да има стратегически планове. Важно е да се борим за спазване на правилата в областта на конкуренцията за селското стопанство, да има също и управление на риска. Много малко се прави, за да се следва веригата на създаване на стойност. Що се отнася до игравските означения, трябва да се запазят традициите, вкусовите качества. Трябва да продължим да правим необходимото, за да осигуряваме подкрепа, особено за онези, които правят инвестиции. Радваме се, че има опростяване, което е в полза на селските стопани. Не трябва трябва да се запазят спецификите на всеки сектор. Не трябва да се допуска злоупотреба с наименования. Също трябва да се има предвид електронната търговия. Ние считаме, че трябва да има повече прозрачност, особено по отношение на функционирането на веригата. Трябва да се подсили възможностите на селските стопани, да се подобри хранителната верига в Европейския съюз. Трябва да подобрим con las medidas de estabilización y los periodos и трябва да се имат предвид някои от периодите. Аз съм тук като селски стопанин. На мен а, такива документи не ми трябват. На нас ни е а, писнало. Видяхме, че хората демонстрират в Париж, в Берлин, в Холандия, а напоследък и в Испания. Виждаме, както казвам го като селски стопанин. Вече ни е омръзнано. Всички казват, че трябва да се храним. Какво ще кажете? Какво трябва да кажете? Какво трябва да мислим ли? Мисля, че това е безотговорно. Също ни е омръзнало да се говори за фитосанитарните продукти. ЕФСА, която финансираме с нашите данъци, ясно заяви своята позиция. Също не можем да използваме същите правила на играта. Няма реципрочност с другите страни. Тук влизат много стоки от други страни, без да има реципрочност за нашите стопанства. Освен това, нямаме достъп до технологии, също до а, биотехнологиите. Налагат, налагат ни се модели на селско стопанство, екологична Разбира се, конвенционална биотехнология, всички те могат да бъдат устойчиви, ако се работи добре. Също не омръзнаха и търговските споразумения, които не са реципрочни, какъвто е случая с Меркосур. И го казваме съвсем ясно. Също ни е омръзнало да се говори за селско стопанство а, като причинители на климатичните изменения. Ние сме единственият сектор, който може да смекчи климатичните изменения. Не знае кой може да го направи. Само селското стопанство може. Омръзнало ли е също също да бъдем единствените, които плащаме за последиците, свързани с развъждането на вълци и как това се отразява на животновътството ни. Този, който замърсява, трябва да плаща. Благодаря ви. Благодаря ви. Забелязахме, че непременно трябваше да кажете това, което ви вълнува, даже излизайки извън, извън рамките на общия пазар. Господин Русо, имате думата. президент, мерси да ни даде l'opportunité. Благодаря, господин председател, за тази възможност е, да се изкажа пред депутетите. Аз съм селски стопанин в югозападна Франция. Работя биологично земеделие и представлявам Асоциацията на биопроизводители. Това всъщност е съвкупност от различни професии, които в крайна сметка създават биологичните продукти. Стопани на преработката искам да направя един паралел с това, което чухме от колегата от Финландия за регенерацията на почвата и дали така е възможно чрез установена практика в земеделието да се постигнат конкретни резултати. И така, добавената стойност не се губи. И всъщност тази стойност се разпределя между отделните производители в сектора. Целта на нашата асоциация е да съберем заедно както семействата, така и специалистите, които работят в сферата на биологичното земеделие. Като цяло, всъщност представляваме един оборот около 3 милиарда, което създава възможност да се създадат някои нови неща. Няма да навлизам във всички детайли на нашите, нашето производство, като целта и предизвикателството в момента е всеки занаят, всяка специалност да допринесе за създаването на добавената стойност на нашите продукти. Ще ви дам един много прост пример. Имаше доста сериозна работа между заинтересованите страни в производствената верига. Производители, производители на хляба, включително и дистрибутори. За да се създаде доверие към нашата, нашия продукт. По-голямата цена, може би двойно по-висока Как е възможно по този начин да се разбие стойността. В цената на една багета има съответни маржове. А с промяна от 2 сантима в цената на багетата имаме възможност да натрупаме много голяма стойност за тези, които произвеждат зърното. И така. И в Европейския съюз могат да се стимулират такива практики за качество на продуктите и съответна стойност. Това, което искаме от законодателите – е да се даде възможност. Вие видяхте как се връща стойността. Да се даде възможност за такива инициативи като нашата, за да работим заедно с други специалисти, за да постигнем доверие към нас и легитимност По този начин всеки субект в производствената верига може да набави съответната площ, която му е необходима за отглеждането на съответния продукт. Всъщност, това е нашата инициатива, която може да повиши два пъти цената, на която се продава хляба и това да се приема от обществото. Много внимателно работи в нашата асоциация за организацията, логистиката, дистрибуцията, за да може да се разпредели след това добавената стоеност между всички етапи на производство. Извинявайте. За нас е много важно да се подкрепи една такава инициатива. и да има възможност за съответните заинтересовани страни да създадат на определена територия своята нова економика. И всъщност няма да може да се продава един такъв продукт без подкрепата на големите магазини. И така, селските стопани няма да бъдат изпуснати в веригата на стойността. Много важно за нашата асоциация е да събираме економически данни за цените на качествените продукти и съответните маржове, да може да зачитате нашата дейност като пилотен проект. Основната ни работа е на база на две методики, които са допълващи се – събиране на данни, използването на економически и социални данни. които се анализират от пред, представителите на производителите. Благодаря. С това свърших е, моето изложение. Благодаря много на двамата докладчици. Започваме пак с въпросите. Госпожа Декастро се отказва от въпроса си. Е, колегата. Колегата Сандър. Искате ли да зададете въпрос? Да. Благодаря. Искам да благодаря на двамата ни оратори за предоставената информация, която не споделиха с нас. Благодаря, че говорихте толкова разпалено. Нещо, което ние споделяме е за разпаленост за селското стопанство. Ние познаваме важната роля, която играе селското стопанство за прехраната, за економиката, за околната среда. И, и не трябва само да виним селското стопанство, както се забелязва все по-често в Европа. Ние говорим за въпросите за управлението, за пазара, също за качеството, за сътрудничеството между селските стопани, правото на конкуренция, също и управлението на кризи. Това са най-разнообразни въпроси. Слушайки вашите предложения, вие реагирате на предложението на комисията и се казва, вървим в е, вярната посока. На базата на това, което вече беше гласувано от комисията по селско стопанство. Въпросът ми е просен. Ако трябва да променим нещо а, от е, това, което вече е решено а, от а, е, Агри, какво би било то? Аз искам да се присъединя към предишния оратор за трудностите пред селското стопанство. Вие говорихте с голяма убеденост и твърдост. В тази зала ние също сме чувствителни. Имаме отговорност преди да отговорим на всички други проблеми, да отговорим на тези на селските стопани, за да се отчитат потребностите им, що се отнася до по-добри доходи. Относно общата организация на пазара, трябва да деблокираме всичко, което не позволява на селските стопани да се организират добре, за да бъдат ефикасни за да спечелят добавена стойност. Също да се опитаме да отговорим на очакванията на гражданите. Считам, че това е във връзка и с дискусията, която току-що проведохме с останалите панелисти по другите въпроси, свързани с ОСП. Още веднъж, не трябва да се затваряме вратата за бъдещи решения, за новости в бъдещата обща организация, организация на пазара и в общата съскосопанска политика изобщо. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за направените презентации към господин Гелардо. Споделяме констатациите, диагнозата, която той сподели. Ние споделяме, може би не същия отговор да се излезе от тази ситуация. Ние също говорим за доверие към пазара, за, както и казахте и вие, трябва също да има и регулиране чрез регламента, за който говорим тази вечер, за обща организация на пазара. Все повече има економически рискове, има също климатични рискове. Не трябва просто да се реагира, да се ликува, трябва да се регулира първоначално още пазара на селскостопански продукти. Относно селското стопанство, може да констатираме, че е, появява нова форма на селско стопанство, например биологичното земеделие. Има доста потребители, които се интересуват това. Има нарастване на площите за тази цел. Приключвам. Като държим сметка за доброто състояние на околната среда на животните, има разлики в разходите за производство, как може да включите всичко това в една логика на регулиране на пазара. Благодаря за останалите оратори по половин минута. Давам вече, който иска. Хвала обема за то страшно представление. Благодаря много на двамата оратори. Благодаря за а, разпалените изказвания, изключително навременни, изключително важно е запазването на единството на бранша и справедливото разпределение на печалбата. Това искат фермерите. Те предпочитат това, пред помощите, публични средства за услуги в обществена полза, това също е важно има достатъчно място за всички фермери, както за биофермерите, така и за конвенционалните. Трябват ни различни стимули, различни технологии и подходящи доходи. Фермерите не са проблема, са част от е, решението. Госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Радвам се, Педро, че можа да дойдеш с желание, тъй като познаваш това, което правят царските стопани в Андалусия. Щеше да е добре колегите от Енви да са тук, за да видят как изглежда реалния свят, да знае какво става. Искам да те поздравя за твоето изказване и да се присъединя към теб че не е нормално да се определя цена от 0,83 евро относно частното складиране на зехтин. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата оратори. Общата организация на пазара е важна за стабилизирането на пазарите. Видяхме го при кризата на зехтина и трябва да се зададем въпроса дали са добре функциониращи инструменти като частното складиране. Общата организация на пазара тук се основава предложението на комисията на организациите на производителите. Искам да разбера какво смята испанският експерт за тези два инструмента, които са по-амбициозни, или поне така се претендира, че са по-амбициозни в новата ОСП. Благодаря, господин председател. Това, което беше предложено за увеличаване на плащанията за продукция, стъпка в правилната посока но трябва да бъде част от платформа за плащанията за секторите в тежко състояние. Например, е, на производството. Е, условията за отглеждане тютюн са различни в различните държави. Може би трябва да добавим, че Тютюнопроизводство се осъществява в държави, които така или иначе са в тежко положение. Сектора не е конкурентоспособен. Господин Буда. Благодаря, господин председател. Искам да попитам двамата фермери във връзка за това дали ако преработват суровината в техните ферми, ще им помогне да присъстват по-добре на пазара. Господин Хойслинг. Господин Коларто, вие казахте, че обществото е несправедливо към фермерите. Вие от Копа, а, Коджека, казахте, нека да се ориентираме към световния пазар, да се премахне този или другия регламент. Ние бяхме нези, които настоявахме за а, пазарния а, ред. А, Копа коджека до каква степен е готова да помогне отговорността и да каже, че носи част от отговорността? Вие сега искате да ущастливите Европа с ГМО. Никой не ги иска, вие ги искате обаче. Само казвам. Колегин Вина. Госпожа Винер. Да, знаем, че дребните фермери фалират всяка година, а селските райони зависят от тях. Наистина ли със свръхпроизводство трябва да ги хвърлим а, в една конкуренция, да, конкуренция с аграрната а, промишленост, а, която унищожава продукцията и качеството на фермерите, само защото смятаме, че трябва да изхранваме населението на света. Мисля, че всеки фермер трябва да може на първо място да изхранва себе си и своето семейство. Госпожа Толори. Но, е, Люсе... Благодаря. Съвсем накратко трябва да има един механизъм, който дава възможност на селските производители да се организират. Мисля, че това е механизъм, който трябва да бъде предвиден от Европейската комисия и е добре да се включи някаква разпоредба за подкрепа на производителите, ако имат трудности на пазара. Има ли възможност да променим директивата за меда от 2014 година? Благодаря. за това приключиха въпросите. За съжаление, трябва да дам по две минути на всеки докладчик. Останалите въпроси ще ги обсъждате двустранно. Господин Калярто. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които взеха отношение. Госпожо Сендер, съгласни сме, трябва да се променят 218 член и 219. Това е опасно, трябва да се променят. Ние сме за това, тази промяна. За господин Вито. Вие говорихте за предварително регулиране. Съгласни сме. Трябва изпреварващо да се действа. Видяхме какво е положението с санитарните, хранителни кризи, така че това е пътят. Търговските споразумения трябва да бъдат реципрочни. Не можем да имаме тук един инструмент, навън друг. Трябва да правим сега повече с по-малко. Можем да направим повече с по-малко, както и преди, но не и с толкова занижен бюджет. Не можем да направим повече без повече средства. Приходите са важни за селските стопани, но имаме цена на пшеницата от 25 години, която не се променя. Същото се отнася и за слънчогледа. Да. Трябва да има актуализиране на цените. Трябва да защитим селското ни стопанство, то да бъде рентабилно. Госпожо Галера, напълно съм съгласна. Клара, благодаря ти за подкрепата. Очакваме, че в този мандат ще се направи нещо, защото, както каза и самата тя, тези 83 евроцента цена са смешни. На господин Йорген, говорихте за никотина. Няма кой знае какво да ви кажа. И последно, ние трябва да изхранваме семействата си. Аз сам, най-близкият ми съсед е на десетки километри. Ние трябва също да изхранваме не само нашия континент, но и Африка, защото, например, само в Нигерия се очаква увеличаване на населението до 800 милиона. Господин Русо. Благодаря. Господин Бито, вие всъщност направихте предложение нашата резолюция да се интегрира в мерките за ОСП. Видяхте, че ние работим в един сектор, който се развива. Затова имаме нужда законодателят да ни създаде правна рамка, за да се защити междупрофесионалната работа между отделни специалисти в една конкурентна а, економика, в която всеки по производствената верига може да спечели. Така че уважаеми депутати, ако можете, действайте в тази посока. Благодаря. Благодаря а, и на участниците в този панел. А, имахме половин час пауза по мъжду. Дали ще ни позволите още 5 минути да работим до 18.35? Ich hoffe, ich sehe das mal, dass das möglich ist. Виждам, че ще можем. Чудесно. Сега ще дадем думата на господин Грос, който има презентация от името на Комитета на регионите. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни поканихте да участвате с препоръка от Комитете на регионите, която беше прията с мнозинство на нашето общо събрание в пленарната зала. Ще говоря бързо, тъй като няма много думи. Няма много минути. Добре е да приемете документа, който сме разпространили тук. Комитета на регионите иска до 2026 година да има сближаване между регионите. Подкрепяме държавната подкрепа. За да се помогнат малките и средните предприятия. Добре е за тях да се заделят минимално 30% от първият стълб и по никакъв начин няма възможност да се заместят средствата от втория стълб. И тук поставям акцент върху екологичният аспект. Добре, както знаем, до 2050 година ще има стратегия за климата на Европейския съюз. Достатъчни за тази цел ще бъдат националните стратегически планове. Защо казваме поне 30% да се намалят съответно количествата пестициди, които се използват. И тази мярка да бъде без изключение. Всичко това ще ограничи липсата на конкуренция между държавите членки и ще има национална селкостопанска политика, която да следва общите правила на ОСП. Така ще разполагаме с достатъчно време, за да изпълним изискванията. Подкрепиме предложението на комисията за намаляване на броя на, на животните в някои ферми. Нека поне една трета от средствата по втория стълб да са подчинени на изискванията за екологизация. И така ще създадем условия за прилагането на новата ОСП. Много важно тук да се зачитат разпределенията на правомощията между държавите членки и комисията. И към това трябва да се добавят за плановете за развитие на селските региони. Би казал, това ще бъде рационализация на ОСП на териториално развитие. И това ще има съответен ефект върху заетостта в всеки регион. И накрая, в заключение – земеделският сектор в Европа е доста крехък поради акцента, който се поставя върху износа и поради големия внос. Нека да Европейския съюз да направи всичко необходимо за правилата за световната търговия. Благодаря за вашия коментар. Сега ще дам накратко думата на комисията. Мисля, че за три минути никой не е в състояние да коментира всичко, което казахме днес след обяд. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за това, че ми давате думата, макар и съвсем за кратко. Три коментара. Първо за преките плащания. Да припомня, че договора задължава Европейския съюз да осигури равнопоставени условия за фермерите така че нямаме право да премахнем преките плащания. 30% идват от преки плащания във връзка с мерки за селските райони. И това е половината от всички други сектори. Тези две цифри ще ви покажат колко голямо е предизвикателството. Казвайки това, трябва да се има предвид, е, че в държавите членки е, е, са много е, различни. Например, разликите между Холандия и Западна Германия или Финландия. За това предложението на комисията се отказва да установи някаква зависимост е, е, е, зависимост между преките плащания е, и екосхемите. Ако държавите членки установят, че преките че фермерите се нуждаят по-малко от преки плащания, нека да отделят повече пари за екосхемите и обратно. Това е дългоре причината и философията за това, което се предлага. Професор е, е Грете е, е, спомена това 20 на 80% разделение. 20% е, от хората получават 80% от плащанията. Ако погледнете обаче семейните ферми, професионалните семейни фермери с площ до 250 000 хектари, се вижда, че три четвърти от средствата отиват в тези семейни ферми и, и много по-малко от една четвърт отиват в големите индустриални стопанства. Второто, което искам да кажа, се отнася до новия модел за съответствието и резултатите. Много време може да отделим за коментар, но ще кажа, че нямаме наслагване на различни пластове. Нашата роля е, е много ясна. Казали сме, че фермерите трябва да продължат да показват съответствие, за да получават средствата. Но това е между държавите членки и фермерите, а не между нас и държавите членки. Държавите членки вече няма да трябва да докладват на комисията за това и по този начин ние ще изпълним нашите задължения, възложени по силата на договор. Е, това е ясната разделителна е, линия и мисля, че има огромен потенциал за опростяване в този начин е, на работа. И така ще стане по-лесно и за фермерите с държавите членки. Господин Пачеко също така е, каза, че би трябвало да ползваме много повече индикаторите за въздействие. Ще го направим, но индикаторите за въздействие могат да бъдат а, е, използвани чак в края на периода и това е задължение на комисията, не на държавите а, е, членки. И ако ми позволите едно последно изречение. А, чух е, за запазването на ори... и увеличаването на ориентацията към пазара. Ние сме съгласни, но ако искате да го направите, откъде ще дойдат е, парите? Имаме новото предложение на Финландия за новата МФР. Парите трябва да дойдат от някъде. Е, откъде ще дойдат? Може би от друга част на бюджета за селско стопанство, от което ще пострадат всички фермери. Спирам до тук. Благодаря много. Благодаря на комисията, благодаря на всички, които участваха, благодаря на всички за подготовката, за провеждането, на всички панелисти, на всички колеги, които зададоха толкова много въпроси. Мисля, че е, това изслушване ще ни помогне през следващия период, когато се опитваме да завършим новата ОСП. Няма да правя дълго обобщение. Само искам да ви поканя на коктейл по случай края на годината, където в неформална обстановка ще продължим да говорим